и да заемете местата си. La séance est ouverte. заседанието. Les interprètes ont une... Преводачите искат да прочитат едно съобщение и преводът ще приключи в 10.30. Трябва да бъдем много точни и бързи. Вече 24-ти е ден текат протестни акции. Администрацията не е предприела нищо. Затова ви съобщаваме, че преводът ще приключи точно в 10.30 часа, както предвид. Bien, s'agissant de... И така, що се отнася до дневния ред, ако нямате възражения, смятам, че дневният ред е прият. Искам да ви Припомня, че на 2 юли ще проведем заместно заседание, изваредно съвместно заседание на Бъч и Екон на, на тема Invest You. J'évoque maintenant le... Uh-huh. А сега ще преминеме към из, изследването, което бяхме поръчали на ИПОЛ Д относно под потенциалните такси и възнаграждения, които биха могли да финансират европейските агенции. А, добре, дош, добре дошли на нашите експерти от кабинета Делойт. Тиери Ван Шубрук, Матие Соние и Жан-Жак Ленон, на които давам думата, но преди това ще дам думата на Ханс Гер, който ще ни въведе в темата. Ja, ähm, vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Благодаря, господин председател. Въпросът за финансирането на агенциите ни занимава в различни свои измерения вече от доста време насам. Има много големи разлики между размер на приходите на отделните агентури. Агенцията в Аликанте, например, има огромни приходи. Приходите й са в значително по-голям размер от средствата, които са й необходими за съжаление, финансовият регламент не ни позволява да използваме този излишък другаде, поради което други агенции чисто и просто не могат да предлагат услуги, таксите, от които могат да допринесат за рефинансирането на агенциите. Размерът на таксите в сравнение с общия размер на Бюджета на Европейския съюз е сравнително нисък, същото въжи и за бюджета на агенциите, но винаги когато говорим за економии, първо се упоменават агенциите, поне от страна на външния свят, защото не е много ясно за външни лица точно с какво се занимават. В качеството ми на докладчик за агенциите винаги съм се опитвал да намаля малко натиска, опитвайки се заедно с агенциите да намеря възможности за намаляване на вноската от европейския бюджет, чрез намиране на нови източници за финансиране на агенциите. Радвам се, че Комисията по бюджети възприе идеята за по-подробно проучване по въпроса за финансирането на агенциите Радвам се, че привлякохме за целите на това проучване Делойт. Дружеството вече неведнъж е доказвало експертния си опит по отношение на агенциите. Радвам се, че днес са сред нас негови представители, за да ни представят проучването. Мерси, Благодаря, господин докладчик. А сега давам думата на нашите експерти. Господин Тиери Иван Шубрук ще ни представите ли това изследване. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Геер, за вашите уводни думи. Ще ви представя нашето изследване. Искам да ви припомня, че три, е, изследвахме 33 децентрализирани агенции с общ бюджет над 3 милиарда сега ще разгледаме какво е състоянието на нещата, свързано с налозите и възнагражденията и ще обсъдиме възможно възможностите и ограниченията. Също така направихме изследване, като изследвахме 24 от 33 изчезници и след това а, обсъдихме нещата в а, доста по- по-задълбочено с 6 агенции на Европейският съюз. Агенциите извършват два вида дейности. Първо, регистрации, освобождавания, сертификации и така нататък. И от тези дейности те е, получават е, около 1 милиард евро, т.е. 33% от общия си бюджет. А, докато агентите, които извършват надзорни дейности, проверка, мониторинг, биха могли да имат възможност да набират много повече средства. ЕАЗа би могла да набира между 60 и 80% от бюджета си годишно, а ЕСМА около 90% другите агенции, които не извършват този вид дейности, не могат, нямат възможност да набират средства. И някои от агенциите, които е, извършват услуги като публикации и други, бих, биха могли да набират средства. Но за сега само 4 от тези агенции извършват този вид дейност и набират средства като Юрофонд, ЕСМА. Тези дейности Покрай тези дейности биват набирани само 0,02% от средствата на агенциите и в много случаи видо тези дейности се, се смятат като дейности свързани с публични услуги и размера на услугите е доста ограничен. и подобни средства и приходи не се считат за стабилни, устойчиви и не може да бъде разчитане на тях. Как, как, какви са а, полуките? Всички заинтересовани страни а, а, считат, че, че че подобно набиране на средства може да бъде много целесообразно и през, посл... през следващите години може да се предвиди разширяване на дейностите на тези агенции за набиране на средства, но въпреки всичко се смята, че през следващите години те ще продължат да бъдат финансирани от бюджета на Европейският съюз, АФСА и ЕСР развиват подобни дейности, но но все още не разполагат с необходимите регулаторни правила, които да им позволяват да извършват по-разширени дейности. През освен на печалбите, можем също така да отчетем известни ограничения с, свързани с тези агенции Също така има известни ограничения, които са свързани с бюджетните перспективи и необходимият личен състав. Не. И разгръщането на тези дейност не означава, че това ще доведе наистина до, до много голямо увеличение на бюджетните средства. Необходимо е да се обърне достатъчно а, внимание на начина по който се управляват тези средства, да има достатъчен баланс между прозрачност и трудност на за да се намали административното бреме, което може да последва след въвеждане на съответните нови дейности. Чрез съответните дейности това може да доведе до доста доста голямо увеличение на бюджета на агенциите в, в, в размер от 3%, т.е. от 34 на 37%. за, за за не, не всички. Също, също така има не, необходимо е полит, полит, политически, политически воля, а, изчисляване на. Нищо не разбирам. Ако погледнем зеленият е балони. Тук виждате а, аген, агенциите, които, а, в, от които в момента не, не, не се очаква да набират средства. Ако напреземеме пример на ЕКА, примерно, за сега не се, пред, не се предвижда а, е, въвеждане на нови дейности за набиране на разходи, но а, е, като цяло се очакват, а, е, че дейностите свързани с а, промишлеността на тази агенция ще намелят през следващите години. От, за, доколкото за другите агенции предвиждахме увеличение на 3% на разходите, то за ЕКА се, се, се предвижда намаляване на дейността и съответно на приходите. Агенциите, които са в сините кръчета, се очаква да развият дейност, включително регулирането на безмоторните летателни средства. А докато ЕБА, ЕПА и ЕСМА могат да преминат от система на съфинансиране към система на финансиране предимно от налози и такси. Колкото до АСЕР, се очаква постъпване на приходи от 50% от общия бюджет на агенцията. Колкото до ЕФСА, се, се смята, ще трябва да се направи преразглеждане на целия механизъм на е, финансиране и разширяване на дейностите, свързани с мониторинг, проверка и така нататък. И се смята, че за сега ням, няма, няма да има някакви допълнителни приходи. Колкото до ЕМСА, ако има политическо решение за разширяване на дейността в посока на мониторинг и проверка, то агенцията не предвижда извършване на тези дейности срещу някакви възнаграждения. в рамките на е, Мефере. все още е за ЕБА, ОФ, ЕФА и ЕСМА е, има известни а, е, прешки за финансиране. Очакваме през септември да се разгледа и вземе решение относно промен, промен, промената на системата. ЕФСА и ЕСА са все още в първоначален етап, докато за петте други а, агенции е необходимо в, а, прилагането на режима на комитология с цел финансиране. Доколкото до заключението, повечето от европейските агенции извършват дейности, за които е възможно да се получават възнаграждения и такси в размер от над 1 милиард евро въпреки това, за много от агенциите не се очаква увеличаване на дейностите, които могат да генерират значително средства. Като, като цяло се смята, че тези агенции извършват добра дейност, така че биха и не, не се очаква разширяване на техния мандат, така че да извършват допълнителни дейности. Би било добре да се е, направи проучване дали е, ще е, въвеждането на система на ставки и налози ще компенсира необходимите липсата на средства с някои от тези агенции, чиято дейност се е разширила през последно време. Ако се създадат нови агенции, има възможност да се предвиди една по-масштабна система за финансирането им чрез, а, налози, чрез възнаграждение и такси. А, при всички случаи трябва да се избегне а, излишното осложняване на системите, за да не се генерират допълнителни разходи а, за тези агенции. Благодаря ви, господин докладчик. Господин Гейер, имате ли допълнителни възражение или коментар. Господин Гайер, да, имам такива, с удоволствие ще ги изложа. Според мен в проучването се съдържат много констатации, от които можем да се ползваме в бъдещата си работа. В проучването се очертава посоката, в която може да се работи за разширяване на настоящата система на хонорари и такси. Това е добре. Малко съм разочарован обаче от това, че няма да се стигне до обща стойност от 37%. Очаквах малко повече, но щом фактите са такива, няма какво да се направи. От друга страна, наистина е успокояващо, че вече до голяма степен сме се възползвали от наличния потенциал. Посочва се, че в две агенции може да се приложат в бъдеще такива модели. Трябва да обмислим по-подробно тази възможност. Има два момента в проучването, които според мен са много важни, тъй като става дума за въпроси, които постоянно се обсъждат тук в комисията ни. Колегите от дясната част на спектъра постоянно са загрижени за това, че когато се налагат такси от страна на агенциите, се вменява прекомерна тежест на бизнеса. Според тези колеги, тези агенции трябва да се доближат до пазара, трябва да има възможности за по-добро планиране, да се откликва повече на потребностите на отделните отрасли. Това проистича всъщност от таксите. Всъщност в тях няма нищо лошо. Те само допринасят за подсилване на връзката между агенциите и участниците на пазара. Бихте ли могли да подкрепите това с примери? Колегите от дясната част на спектъра постоянно като истински либерали и социал-демократи повтарят това, което изложих до тук. Констатациите на Делойт обаче са, че настоящата система по-скоро подсилва връзката между агенциите и пазарите. Нещо, което би било от полза за всички нас. Има и още едно възражение, което вземам на сериозно. Става дума за това, че повишаването на таксите може да изложи на риск независимостта на агенциите. Но заинтересованите страни явно не са загрижени във връзка с това. Бихте ли могли да дадете по-конкретни примери и по двата въпроса, които изложих? J'ai vu que certains de vos propos suscitaient des... Забелязах, че част от думите ви предизвикаха реакции сред колегите, господин постоянен докладчик. А и нещо не разбрах напълно. Ако въведем на система с начисляване на такси, това поставя под въпрос независимостта. Ами, хем сме демокрация, хем се събират данъци, хем се губят независимостта. Тук нещо не разбирам. Смятам, че ако таксите се, се прилагат за всички, се начислява за всички, а и между другото не ми е ясно защо се ограничаваме тук до 37%. Ще дам думата на колегите, които поискаха. Започваме с госпожа Гресле. Благодаря. Не повтаряме постоянно че не ни интересува какви са разходите, при положение, че други ги поемат. Не ми стана съвсем ясно какви са изискванията във връзка с финансовия регламент и прилагането му към агенциите. Не би ли трябва, искате да излязат извън приложното поле на финансовия регламент всички агенции, които искат сами да се финансират ли? Това би било опасно, тъй като финансовият регламент до сега предотвратяваше някои залитания, до които би могло да се стигне, ако агенциите се децентрализират. Финансовият регламент ни дава възможност за управление, дава ни възможност също и за анализ по време на процедурата за освобождаване от отговорност, какъвто иначе не бихме могли да направим тук в парламента доброто, адекватното финансово управление. Занимавали ли сте се с този въпрос и работили ли сте и по въпроса за адекватността на на размера на таксите. Имаше големи протести от страна на отрасъла срещу размера на таксите, наложени от ЕФСА, в резултат от което тя ги коригира. Освен това, на ниво бизнес има конфликт на интереси между по-големите и по-малките субекти. Големите имат интерес по линия на таксите да изтласкат по-малките от пазара? Какви гаранции можем да предвидим, за да предотвратим нещо такова? Ако агенциите за надзор се финансират на финансовите пазари, то тогава, според мен, ще проистече голям риск. Мисля, че трябва да подходим сериозно към въпроса за конфликта на интереси. Какво можете да кажете вие по въпроса? Euh, е Господин Рюбих, благодаря. Мисля, че това е една интересна област. Интересно би било да разгледаме по-отблизо европейските агенции, тъй като те с течение на времето са се развили, възложени са им различни функции, различни са и структурите на агенциите. В момента мислим по въпроса за това как да подобрим системата на приходите и разходите за агенциите. И във връзка с това не бихме ли могли да помислим и за разчупването на клишетата, тъй като на ниво агенции има много голям експертен опит, от който може да има много допълнителни ползи за Европейския съюз. За това не бихме ли могли да помислим за по-силна връзка между агенциите, за обединяването им в мрежа. Освен това, трябва в по-голяма степен да се постави работата им на основата на економически пазарни принципи. Намесва се тук и въпросът за по-добрата комуникация между агенциите. Присъствах на една среща с представители на 44-те агенции. В тази среща участваха почти 400 техни служители. Попитах кой от тях е запознат с повече от 5 европейски агенции. Вдигнаха ръка 50% от присъстващите. Попитах кой може да назове повече от 10. Вдигна се само една ръка на последния ред. Тогава казах на този човек, станете и ги избройте всичките. Той ми отговори, не, не, само се пошегувах агенциите не си взаимодействат добре помежду си. Мисля, че трябва да се преструктурира взаимодействието им. То трябва да стане по-целенасочено. Това би била една много смислена мярка, според мен. Да вземем за пример Берек, Ени и Ениса, както и ЕСА. Ако искаме да създадем цифров вътрешен пазар, както и да има интелигентна, сигурна мрежа, то поне тези три агенции трябва да си взаимодействат помежду си. Но няма агенции за подобно, структури, извинете, за подобно сътрудничество. Няма структури за комуникация между агенциите. Не се прави и анализ на действащите механизми за комуникация. Мисля, че тук трябва в спешен порядък да се направи нещо. От една страна, трябва по-малко да се оказва въздействие върху самите агенции отвън. От друга страна, те трябва по-ефективно да си сътрудничат помежду си. Колкото по-голяма е, според мен, ползата и колкото са по-високи разходите от липсата на общо европейски подход, толкова повече си заслужава да се обсъди въпросът за таксите. Затова как може повече да популяризираме агенциите и ползата, която проистича от тях за онези, които се нуждаят от услугите. Не се популяризира достатъчно ползата от, работите, от работата на агенциите. Ако не са запознати с тези ползи работещите в тях, то как да ги популяризираме сред гражданите? Мерси. Благодаря ви, господин Депре. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Няма да отговарям на идеологическите коментари на колегата Галер. Не, това ни вълнува днес. Имам два въпроса. Първият. Говорите за процента на приходи, който може да премине от 34 да достигне 37%. На какво основа тези прогнози? Кои са параметрите, които ви позволяват да твърдите, че не може да очакваме повече, по-голямо увеличение и какво всъщност означава това в абсолютна стойност, т.е. за какви суми говорим? Вторият ми въпрос е следният. Ще направя паралел с а, държавите членки. Там има централизиран национален орган, който отговаря за събирането на всякакви видове данъци. Тук, доколкото разбирам, всяка една агенция би следвало да организира собствена система за събиране на такси на ползващите се от нейните услуги. И тук се присъединявам към въпроса на господин Рубих. Обмислите някаква възможност да се предоставят нужните обучения, защото ми се струва, че във всяка една агенция, а в момента 1036 има служба за управление на човешките ресурси, има също така и бюджетен отдел, има и отделен отдел, отдел който се занимава с начисляване и събиране на таксите. Дали не може да се обмисли някаква друга малко по-централизирана система, която да се окаже доста по-рентабилна, като едновременно с това се окаже и по-ефикасна и по-ефтина? Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Господин Депре, зададе въпрос, като аз да задам, а именно е, какво представлява всъщност тези 37% към, като вноска в е, целия бюджет е, на Европейския съюз. Но все пак ще се върна и на идеологическите забележки на колегата Гайер, а именно независимостта на агенциите и потенциалното подробване на тази независимост чрез начисляването на такси. Следващата идеологическа стъпка в предвид контекста би била да се предвиди регулаторните функции, които предоставят а, агенциите и изобщо функционирането на тези агенции биха могли да се възползват от а, създаването на един вид филиали, които да, са, които да участват на, като на субект на, в економиката. Може би на някой това му се струва като много хитра идея, но според мен е точно обратното. Опитът ми от другаде показва, че това би било дове до пълно компрометиране на регулаторните функции на агенциите, като по отношение на предоставянето на конкурентоспособна услуга за потребителите. Но ако агенциите на който и на етап начисляват такси на даден сектор, то тези такси трябва да бъдат запъствани с конкретен изчерпателен списък от стандарти за качеството на услугите, които може да очакват тези потребители и клиенти от агенциите, вместо просто да извършват бюрократични функции. т.е. хората, ако плащат такси, трябва да знаят за какво ги плащат. Също така, се обръщам към вас, господин председател, с въпроса Всъщност обръщам се към експертите. Казахте, че може да се обмисли нова система за начисляване на такси. Какъв според вас е нормалният период за плащане на таксите, защото разбираме, че периодът на забавяне на плащанията за агенците е доста висок като цяло и тук стигаме до коментара на господин Дъпре, а именно фактът, че имаме 306 отделни е, агенции, като всяка има своя бюрократична система, собствена бюджетна система и счетоводна система и дали не може по някакъв начин да ги централизираме и упростим. Благодаря ви. Благодаря ви, темата има госпожа Тома. Oui, merci. Благодаря ви, господин председател. Ами, не съм много сигурна дали говорим за едно и също нещо. Или таксите са, са от нещо, един, единна ставка, която няма ни, общо с предоставените услуги, която не е пропорционална и а е фиксирана такса, която се плаща от всеки орган, който по някакъв начин е свързан с дейността на тази агенция. В такъв случай няма проблем. А казвам, това ще бъде фиксирана такса. и в крайна сметка тази фиксирана ставка на таксите няма да повлияе на, изпод, на изборите, които прави агенцията. Но ако се предвиди такса, която да е пропорционална на предоставената услуга, т.е. на времето и експертизата, предоставени от агенцията, или пък е пропорционална на размера на дружеството, което използва агенците и няма значение. Въпросът е, че променяме естеството на таксата. И господин Дебой, тук не говорим за идеология. Нееднократно, но нееднократно сме се убеждавали, че много ефикасни институции когато не разполагат с нужните приходи от държавните бюджети или от бюджетите на местните власти, са били принудени да финансират своите услуги с, от частния сектор. В крайна сметка тук не говорим за идеология, защото част от тези агенции или органи са принудени да променят своите цели, т.е. изоставят на, на заден план А, своята мисия за предоставяне на услуги от общ интерес, тъй като те не са рентабилни и вместо това предоставят услуги за дружества, които пък от своя страна им пред... ги финансират. И ми се струва, че подобен пример има с немалко институции във Франция. Споменавам това с... Давам и пример с, с, с това с, с, с контекста, който познавам. Вие също може да дадете пример с контекста, който познавате. Но поне във Франция постепенно тези институции престанаха да изпълняват своите функции, а именно предоставяне на услуги от общ интерес. Ето защо въпросът, който би следвало си зададем е следният. Как можем да съчетаем желанието ни за финансиране отвън, защото в крайна сметка дейността и експертизата на тези агенции облагодетелства външни органи, но как можем да защитим понятието за услуга от общ интерес? Защото има опасност, ако агентите се насочат само към поддържоспособните си клиенти, да изчезне комисията им за предоставяне на услуги от общ интерес. Ето защо методът, по който се изчислява, так, начислява таксата е много важен за мен. Нали, говорим за фиксирана такса и т.е. фиксирана ставка за всички дружества, без да се има предвид каква услуга се предоставя или пропорционална такса. Благодаря ви, не виждам друг колега да иска думата. Нямаше да е след да има речник, за да на закръщенията, за да стане по-лесно читем доклада. Защото човек малко се губи с съкръщенията на всички организации, ЕБО, ЕСМА. Може би не е след да има малко повече яснота. Това би било моята моба. А пък аз също се питам, защо се спираме на 37% вместо 34%. Може би господин Юрел Мо ще ни представи гледната точка на Европейската комисия. You, благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на общията докладчик господин Гайер и на вашата комисия като цяло за това, че предприеха инициативата да изготвят това проучване. Струва ми се, че то ни, ще ни позволи да разберем по-добре сложната тема за начисляваните от агенциите такси. Както се, както се казва и в проучването, Европейската комисия гледа положително на идеята да се е, увеличат е, начисляването от агенциите такси с цел намаляване на вноските от бюджет на Европейския съюз. И от тази гледна точка смятаме, че докладът представлява ценен принос в общата ни дискусия. Въпреки това, не, не, не бива да забравяме, както госпожа Гресле, че би трябвало да си останат е, в сила е, строги стандарти за управление, като например да се контролира увеличаването на начисляваните такси и да се избегне евентуалният конфликт на интереси. По отношение на, на предложеният хоризонтален подход към финансирането чрез такси, не за да си припомним, че от гледна точка на комисията агенциите регулират много различни отрасли и съответно начинът по който се начислява таксата трябва да вземем предвид особеностите на всеки един от тези сектори. По отношение на ограниченията потенциал за увеличаване на начисляваните такси, както и интересът заявен в проучването да се разгледат альтернативни начини на финансиране, тези идеи ни се струват интересни, но все пак а, трябва да разгледаме много внимателно последиците от която гледна точка за Европейския съюз провеждат подобна система за начисляване на такси. И последният ми коментар е свързан с а, въпроса споменат в а, Получването е именно, че системата на управление на агенциите прекалено много ограничава системата на числяване на таксата. Да, съгласни сме, че има известни ограничения, но според нас тези ограничения са напълно основателни. Действията, финансирани с такси, по, по своето естество са нестабилни. Ето защо е важно да сме особено бдителни, когато създаваме нови постове и изследователите от Deloitte ни представиха много красноречивият пример с таксите на ЕКА. Очаква се те да намалят значително през следните няколко години и трябва да разгледаме възможностите и да видим какви ще бъдат последиците от това съкръщение на разходите от такси за персонала. Може би, разбира се, ще е нужно да се увеличи субсидията, идваща от бюджета на Европейския съюз. И последен коментар. Услугите, финансирани с такси, на първ поглед може би изглеждат безплатни за Европейския съюз, но това е само на първ поглед, защото дългосрочен план на те се пак са свързани с пенсиите, които трябва да се изплатят в някакъв момент на служителите на тези агенции. Тези пенсии ще дойдат от бюджета на Европейския съюз. Но от тази гледна точка Европейската комисия продължава да следи отблизо щатното разписание на всички агенции. Ви припомня споменам пилотният проект в ЕАСА, който наистина е много важен пилотен проект в това отношение. Благодаря ви за изготвянето на това толкова интересно проучване. Мерси, благодаря ви, господин Орел. Сега отново ще дам думата на представителите на агенциите, които са тук, въпреки времевите ни ограничения. Ще помоля представителите на агенциите да ни изпратят коментарите си в писмен вид. Нека да чуем от тях в каква степен те ви смятат, че е възможно увеличаване на таксите, защото всяко увеличаване на налаганите такси, начисляваните такси намалява приносът от бюджета на Европейския съюз, съответно ни дава повече гъвкавост в рамките на, на бюджета. Всяка агенция трябва да докаже, че е, е ефикасна, че отговаря на изискванията за ефикасност, конкурентоспособност и е, отлично качество на работата. Сега ще дам думата отново на господин Тири Иван Шобрук за 3 минути, защото работим с много сериозни времеви ограничения. Благодаря ви. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на всички направени коментари в рамките на 3 минути. По първите коментари с а, принудителното сътрудничество и проактивния подход а, към а, индустрията. Ами това беше резултат от повечето ни поручвани разговори с агенциите. Тоест, а, трябва да се обмисли с самите агенции как се начисляват тези тексти, което е важно. Няколко коментара бяха направени за независимостта. В първоначалната ни работа тази тема се появи на няколко пъти, но отново при разглеждането на конкретни случаи с агенциите не се спускахме с някакви сериозни проблеми, а именно опасност да се стигне до зависимост на някои от агенциите поради система финансирана с такси. Няколко въпроси бяха задни, защо се говори, е, защото според нас потенциала е само допълнителни 3 до 4%. Имаше също така и а, какво представлява това в реални стоености, Означава 90 от 100 милиона повече финансиране под формата на такси за агенциите. Според вас ограниченията, приходи от 34-37% в голяма степен се дължи на ограничението характер на услугите, които смогат да се финансират с такси, т.е. надзорните услуги. Например, както вече казахме, за по-голямата част от агенциите няма възможност за такъв вид а, ус, услуги, които те могат да предоставят на помощта, т.е. те разполагат с този потенциал. По отношение на другите форми на финансиране, които са свързани с плащането за услуги, както вече обяснихме, естеството на услугите е доста ограничено от една страна, т.е. никой няма да стигне до е, събиране на големи суми по този начин, а от друга страна предвидимостта на този вид финансиране е доста ограничен и от тази гледна точка според нас този метод има доста ограничен потенциал. В почването ни не твърдим, че не трябва да има централизиран надзор на агенците или че не бива да е, се освобождават те от отговорност. Предвиждаме просто хармонизиране на някои от принципите за начисляване на таксите. Това според нас може в някои случаи да опусти системата на въпросът за фиксирани такси или пропорционални на предоставените услуги такси. Тук само ще направя коментара, че в по-голямата част от а, случаите, независимо как се начисляват, а, таксите се свързани по някакъв начин с разходите. Не винаги се основават пряко на размера но все пак обикновено начисляваната такса в някаква степен отразява цената на предоставената от агенцията услуга. Имаше също така и въпрос за по-големите и по-малките участници от а, индустрията. Това не беше предмет на нашето проучване, но всички системи за начисляване на такси в агенциите предвиждат различни е, ставка на таксите за малките предприятия, т.е. Е, МСП като цяло се ползват с облегчен режим, за да се избегне изкривяването на пазара и налагане прекомерно бреме за МСП. Имаше няколко въпроса, задани, свързани с културата на сътрудничество между агенциите. Трябва да отбележа, че това не е част от е, проучването ни, така че ми е трудно да направя коментар по този въпрос. Имаше също така и няколко коментара, свързани с сам потенциала за евентуално хармонизиране на събирането на таксите, като в момента всяка една агенция има своя собствена система за събиране на таксите. Много е важно да си дадем сметка, че системите са много различни. SRB, например, начислява такси на много голям брой финансови институции и е много по-различен контекста в Европейския съвет за риск със сравнение с други агенции, при които е доста по-трудно по подобен начин да се изчислят таксите. Така че има някакво поле за възможно хармонизиране, но всеки един момент трябва да вземем предвид как точно се изчисляват таксите и да си имам предвид, че таксуваните субекти са много различни. Господин председател, мисля, че изчерпах отделеното ми време. Само няколко думи по въпроса ви за речника съкръщенията на агенциите. Той фигурира в нашия доклад на страница 6. Мисля, че там може да намерите нужната ви информация. Благодаря ви. Да, там е, си сметка, че ви дадох много ограничено време. Ако имате допълнителни коментари, моля да ни ги изпратите в писмен вид. Уточнявам с колегите, които току-що дойдоха, че преводачите ни осведомиха, че са мобилизирани за това заседание и че ще прекратят работа в 10.30. А сега започваме с гласуването. Благодаря на експертите ни. Beaucoup de propositions много предложения, които се нуждаят от допълнителни финансови средства. А сега, скъпи колеги, ви приканвам да направим опит за гласуване. Моля, гласувайте. Thank you. Всички ли гласуваха? Не са. Скрута е кло. Край на гласуването. А сега ще гласуваме, господин председател. Съжалявам, но не съм си взела картата за гласуване, но ще вдигна. Ще вдигам ръка при гласуването. Добре, отбелязвам си. Готови ли сте? Става дума за мандат за трилог, който ще се проведе на 12 юли за проекто бюджет 2019. Първо изменение за против въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се, приема се. Четвърто изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за против. Нека да провериме пето изменение. Край на гласуването. Или репусе. Отхвърля се. Господин Вайдер, гласувахте за или против? При всички случаи изменението се отхвърля. Шесто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Първи компромис за против въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Много ви моля, дигайте ръка. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да провериме. Моля, гласувайте. 13 изменение. Скотай е клуб. Край на гласуването. Отхвърля се. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение и 24-то за против. Въздържали се, отхвърля се 25 за против, въздържали се, отхвърля се 26-то за против, въздържали се, отхвърля се 27 за против, въздържали се, отхвърля се 28 за против Нека да провериме, тъй като не вдигате ръка. Още веднъж 28. Вдигнете ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Нека да провериме 29-то, моля гласувайте. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 30 изменение за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Може ли все пак да вдигате ръка, но да бъде видимо? 300. Моля, гласувайте. Tout le monde a voté Скрутен е клю. Край на гласуването. Госпожа Ведере, отхвърля се. Четвърти компромис за против въздържали се, приема се. 35-то е оттеглено, 36-то за против въздържали се, отхвърля се, 37-то за против въздържали се, отхвърля се. 38 с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 на 11. 61. За, против, въздържали се. Приема се 62. За, против, въздържали се. Приема се 63. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 64 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69-то с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 70-то е оттеглено, 71-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 72 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 72-ро, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа на 11 госпожа Вейдера. Значи ставаше дума за 72-ро. 23-то с устно изменение на докладчика, 73-то за против в... Приема се 74-то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 против, въздържали се, приема се. 90-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 91-во за против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 92 за против, въздържали се. Приема се 93 за че против, въздържали се. Приема се 94 за против,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 108 отпада. 13 компромис за против въздържали се. Приема се. 114 за против въздържали се. Приема се. Отхвърля се 115 за против въздържали се. Отхвърля се. 116 за против въздържали се. Приема се 117, 100 за против, въздържали се, отхвърля се. 118 за против, въздържали се, отхвърля се. 119 за против, въздържали се, приема се. 120 с устно на докладчика за против, въздържали се, приема се. на Емпъл. Изменение номер 7 за против въздържали се. Приема се. Култ 12 за против въздържали се. Приема се. Фем 1 за против въздържали се. Приема се. И Искате да провериме изменение едно на ФАМ, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 или 15 гласа против и 12 за. И сега целият текст, моля гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Има един глас по-малко. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 4 против и един въздържал се. Госпожа Вейдере, тя си е намерила картата. Натурално, je fais... И разбира се, поздравявам докладчика, господин Виоти. Мисля, че предвид броя гласове, нашият глас ще се чуе в съвет. Обещаващо е сега проекто коригиращ бюджет за 2018 година относно инструмента за подпомагане на Турция за сирийските бежанци. Ако нямате нищо против, да гласуваме амблок второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо изменение. Има ли възражения? Не, за, против. Въздържали се,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 Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се с 20 на 4 гласа. Поздравявам докладчика, на когото давам думата по повод промените в трансферите. Благодаря, господин председател. Тази сутрин трябва да гласуваме по пет искания за трансфери. Предложено е да се прехвърлят суми от извънредната помощ към реда за хуманитарната помощ с цел подпомагане на няколко държави, засегнати от природни бедствия, като суши или пък от разселване на население. Става дума за 120 милиона евро за поети ангажименти и заплащания. Ще се изкажа за всички трансфери заедно, тъй като няма проблеми по тях. Предлагам и да ги гласуваме анблок. Първото предложение за трансфер е решение 12 на комисията. Става дума за Етиопия. Съгласно прогнозите 1,4 милиона души са били вътрешно разселени, считано от май 2018. В Етиопия е обявено извънредно положение. Става дума за трансфер на 35 милиона евро от резерва за извънредната помощ. Те ще се използват за предоставяне на хуманитарна помощ, включително и на вътрешно разселени лица, които в момента не получават никаква подкрепа. Средствата ще се използват за изграждането на центрове за спешно настаняване, непродоволствена помощ, помощ, продоволствена помощ, помощ във връзка с изхранването и санитарно-хигиенно условия и други. Второто решение е решение номер 13. Става дума за Конго, където имаше епидемия на вируса Ебола. Също така ескалира там и насилието. Става дума за прехвърлянето на 25 милиона евро, които ще бъдат предоставени в полза на засегнатите от вируса Ебола, ще бъдат използвани също така за наблюдение, за повишаване на осведомеността и за установяване на ранен етап. Третото предложение за Судан. Там броят на нуждаещите се от хуманитарна помощ се увеличи. Нуждите от хуманитарна помощ се увеличиха с Нуждаещите се от хуманитарна помощ, извинете се, увеличиха с 1,6 милиона души. Ще бъдат предоставени 10 милиона евро с цел продоволствено подпомагане. Решение 15 се отнася до Чад, Камерун и Нигерия. Също помощ за разселените лица в размер от 30 милиона евро. Става дума за продоволствена помощ и живото спасяващо продоволствие за нези намиращи се в особено тежко положение. Решение 16 се отнася до Афганистан. Става дума за 20 милиона евро. В Афганистан в момента има суша, тъй като през зимата не е имало достатъчно снеговалежи, поради това и липсва вода. Положението със сигурността като цяло също е несигурно, затова се и предлага да се предоставят 20 милиона евро, най-вече за предоставянето на вода, както и за подпомагането състоянието на вътрешно разселените лица и на лицата засегнати от войната в Афганистан. Освен това, Необходима е помощ и защото в Афганистан се очаква да се завърнат 1 милион души от Иран и Пакистан. Завръщането им се очаква тази година. Затова е необходима повече подкрепа по места. Става дума за решения за подпомагането на нуждаещи се в Африка и в Афганистан. Предлагам, господин председател, да гласуваме за по всички тези решения. Благодаря, господин главен докладчик. Имате ли някакви възражения или въпроси? Докладчика ни приканва да гласуваме анблок. За, против, въздържали се. А, извинете, трябва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. е клуб. Край на гласуване приема се с 24 гласа за, един против, двама въздържали се. А сега давам думата на господин Ашвард, който ще ни предложи трансфери на, за Комитета на регионите. Обсъдихме ги преди това. Сметната палата, Комитета на регионите, омбудсмана. Господин Ашвард, имате думата. Uh, uh, благодаря, господин председател. Предлагам ви редица от трансфери тази седмица, като нито един от тях не е особено проблематичен и по нито един от тях няма нужда да гласуваме, така че ще ви ги представя накратко и ви предлагам да ги подкрепим. Както казахте, първият е, трансфер е за комитет от регионите. Иска да се прехвърля 60 000 евро за нова информационна система в сградата Жак Делор. Може би си спомняте, че имаше предложение да отложи гласуването от миналата седмица, за да могат да дам допълнителни въпроси. Бях удовлетворен от отговора, който получих, а именно, че ще се спестят средства от възнаграждения, за да очакваната по-ниска инфлация в Белгия тази година. Тясно свързано с това искане, е искането от страна на економическия и социален и комитет за прехвърляне на 75 000 евро, за да платим за 185 000 евро от част за техническо оборудване за заместване на устаряло оборудване в някои от залите в Жак Делора. Няма нужда да гласуваме, но имам два коментара. Нямам нищо против да подкрепя това от предложение, но част от Исканията бяха за наемане на портативна система за гласуване на пленарните заседания на Економическия и социален комитет, които се положи тук в сградата на Европейски парламент. Просто доста ме очуди. Е мисля, че системата ни за гласуване тук е доста адекватна. И още един коментар. В момента, в който изготвихме бюджета, разходите за превод не се договаряше с Комическия социален комитет, т.е. че няма никаква възможност за намаляване на разходите, но пък сега се оказа, че има съкръщение или по сочно спесяване в размер на 185 000 евро от, от, от разходи за писмен право, така че и това малко ме очуди. Има 7 искания за прехвърляне от името на съветската сметна палата. Повечето от тях са доста малки и докладчиците в Сянка се запознаха с отговорите, които получих, Европейската сметна палата успя да направи спестявания в различни от линиите си за разследвания, включително и чрез изна... предоставянето на писмения право на външни подизпълнители. Има и едно искане от страна на омбудсмана, който е за 7 до Извинете, в Европейския парламент има едно искане, което е свързано с седем поста на временно заети. Също така има е от трима или четирима допълнителни служители, които работят по Европейския хъб, медиен хъб. И има едно искане от трансфера за 76 000 евро от страна на Европейския омбудсман за допълнителни обучения абонаменти и преводи, дължащи се на заселената дейност на омбудсмана. Както казах и преди малко, господин председател, няма нужда да се гласува и ви предлага да одобрим всички тези искания за трансфери. Благодаря ви. Благодаря ви, господин докладчик. Отбелязахме си положителното ви становище за всички тези трансфери. Ако нямам възражения, тези трансфери се смятат за прияти. Uh, Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поискам гласуване по един от бюджетните трансфери, а именно поискането на Европейската сметна палата за 560 000 евро В е, обяснението за този трансфер се твърди, че искат да използват 150 е, хиляди за предоставяне на таблети с 4G системи за служителите на Европейската сметна палата. Не смятам, че това е целесообразно разходване на парите на данокоплаците, дори напротив. Струва ни се, че това е поредното екзотично искане на Европейската сметна палата. Много, на много сфери бяхме свидетели в последно време и някои от тях са доста съмнителни. Oui, je vous en prie. Благодаря ви, господин председател. Ние се противопоставяме на тези трансфери по отношение на Европейската сметна палата. Не, всъщност подкрепяме трансферите за Европейската сметна палата, които са много важни, но за останалите трансфери не сме съгласни. Благодаря ви. Добре, чудесно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 Съвсем накратко, съгласен съм с предложението на докладчика и искам да използвам и възможността да го поздравя за работата му от изминалите седмици. През изминалите седмици ни предостави информация, изясни и някои въпроси. Ще гласувам за. А, що се отнася до сметната палата, искането се отнася до мобилни работещи за палатата, а не до онези, които имат кабинети в сградите. И за това и мисля, че те се нуждаят от такова оборудване ще гласувам за. Кой друг иска да вземе думата? Никой. В такъв случай, скъпи колеги, предполагам да сметнем за одобрени трансферите, по които не бяха изказани резерви, а по останалите да се произносем. Гласуваме електронно успореният е, трансфер на Европейска сметна палата. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с 23 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се. А сега давам думата на Моника Холмайер, която ще ни представи накратко едно досие, което обсъдихме при закрити врати на последното ни заседание. Благодаря, господин председател. Междувременно, от страна на администрацията на парламент бяха предоставени всички необходими документи на докладчиците в Сянка. Говорихме за това в бъдеще документите да ни се предоставят своевременно, да са адекватни, т.е. да съдържат всички относими цифрови данни. Те трябва да се предоставят своевременно както на докладчиците, така и на докладчиците в сянка. Нечувствителна информация, като например преглед на разходни функции, които не се отнасят до сигурността, би трябвало да бъдат предоставяни и на членовете на комисията. Освен това, постигнахме и съгласие по въпроса за деликатността на досието. То трябва да е класифицирано, тъй като работата в областта на сигурността е деликатен въпрос. не може да има публичен достъп, за да може да има и сигурност в сградата Луис Вайс. Трябва да има зона за сигурност, която да е извън сградата, а не в самата сграда. Искахме да има и отделна зона за акредитиране на посетители, която да не се намира в сградата, също от съображения за сигурност. Освен това, настоявахме и за предвиждането на помещения за отделни посетители и групи посетители, което в Страсбург е сложно. Капацитетът на сградата е 275 000 души. Това осложнява положението, тъй като понякога в Страсбург знаем, че има много посетители в рамките на един ден. Площа е 1750 квадратни метра. Разходите ще са в размер на 1,3 милиона. За работите са предвидени 24 месеца. Разполагате всички със съответната информация. Господин председател, препоръчвам да се гласува за. Благодаря ви, госпожо докладчик. Не виждам някой да иска думата. В такъв случай преминаваме към гласуването. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Докладът се приема с 23 гласа за, 1 глас против и 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Господин Губих. Yeah, Благодаря, господин председател. Една бележка по гласуването. В съвета ще се проведе публично разискване в рамките на разискванията за МФР за едното седалище на Европейския парламент. Не веднъж вече Франция и Германия са заявявали, че едното седалище на Европейския парламент ще е от интерес и за председателството. В договора от Лисабон ясно се посочва, че седалището на парламента е в Страсбург. Затова и мисля, че трябва да започнем да се подготвяме за преместването на седалището на парламента в Страсбург. Така ще се спестят разходите по пътуванията. Би ми се искало да разработим и стратегия за напускането на Брюксел и да анализираме последиците от него. Господин Рубик, аз лично нямам никакви възражения към вашата подкрепа, предложение, извинете, но предвид колко е часа и че трябва да приключим с гласуването преди 10.30, нека да отложим малко този дебат, но си записахме коментара ви. Е, nous allons maintenant nous prononcer е е, И така стигаме до резолюцията за разширяване на списъка на държавите, на които може директно да предоставя средства Европейската дивизионна банка, т.е. целта е да се включи в приложение трето Иран. Ще гласуваме отделно в две части. Първа част за. Против въздържали се. Нека да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте първата част. Прекратете гласуването. Отхвърля се 21 гласа против, 2 гласа за. В такъв случай втората част отпада такъв случай гласуваме целият текст без изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Отхвърля се. Отхвърля се с 22 гласа против, 4 гласа за така приключихме с гласуването. По политиката в областта на сградния фонд, която спомена господин Рубих, госпожо докладчик, имате ли какво да ни кажете? Pas de communication? Не. Eh bien, je vais vous consulter maintenant, chers collègues, pour savoir si vous avez... такъв случай, колеги, имате ли нещо по точка разни? Не. Господин Добре. Euh, Господин председател, бих искал да знам защо се промени позицията на моят мястото, където седим в тази зала на моята група. Четири години седим от среща, за първ път седя тук. Бих искал да знам кое е правилото и как се стигна до тази промяна. Дали е повишение, наказание или че ти просто грешка. Ce que vous ressentez là doit être Предполагам, че всички се чувствам по същия начин. Единственият, който не се е сменил мястото е председателя. Bien. Pas de questions diverses. Няма ни, нищо по точка разни. Следващото ни заседание, скъпи колеги, ще се проведе в Страсбург. Страсбург, което между другото продължава да е единното, единствено седалище на парламент съгласно договорите, така че нашето следващо заседание ще се проведе на 2 юли в 20 часа 45 минути. Това е съвместно заседание с комисията ЕКО. Ако нямате други възражения, закривам заседанието.